Днес е Международният ден на жената, поради което предвиждаме да отбележим това важно събитие и в работата си. Ще проведем два важни дебата за положението на жените, последвани от обращение на Върховния комисар на ООН за беженците.